principales ya son martillitos. Good morning, everyone, and welcome. Добро утро на всички. Добре дошли на нашето заседание на Комисията по економически и парични въпроси. Първа точка е приемането на дневния ред. Госпожа Переш, пер, Первенс Переш. Нейният доклад ще се гледа по-късно. Това е промяната в дневния ред. Сега, по отношение на съобщенията на председателя, Шерен Паулс е, беше на визита в Ирландия. Ние обсъдихме плана който ще започне от 1 януари, изпълнението на който ще почне от 1 януари. По отношение на ситуацията на ирландската економика, тези въпроси ще бъдат разисквани. Предизвикателствата ще бъдат разисквани пред Ирландия в контекста на финансовата криза особено въпроса за населението. Продължаващия процес на банковата криза, това ще е друг въпрос. Въпроса за Централната банка и нейните представители в Дъблин и редица представители на економиката. Ние се срещнахме с тях, говорихме с тях, говорихме и с министъра на финансите, говорихме и с държавния секретар по европейските въпроси. Срещнахме се с Матю Харолфи, отговарящ за финансовия надзор на банките и говорихме за макрофинансовата ситуация в Ирландия и на Европейския съюз като цяло. Говорихме и за ангажиментите на Г-20. Говорихме и за банковия надзор в Европейския съюз. Е, това предложение ще се гласува утре, както знаете. По-нататъчни съобщения на председателя ще последват днес след обяд от, Ша... от Шаран. Сега преминаваме към първата точка от дневния ред, а именно изменение на директива 2006-112 ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС. Дейвид Каза е докладчик, но вместо него ще говори господин Госес. Благодаря, господин председател. Преди 14 дена бях госпожа Люлинг, сега се играе на господин Каза, но както и те, ще представя няколко забележки от името на господин Каза. Текстът на комисията е познат. Той прави заключението, че съществуващата система има определени дефицити. Тези верижни измами, с които се занимаваме, те трябва да бъдат преустановени. Това е измама с ДДС. Е, с цел именно преодоляване на тези дефицити, комисията предлага механизъм за бързо реагиране. Този механизъм ще ни помогне да се справим бързо с верижните измами. И това ще се добави към системата на дерогации. Господин каза, е положително настроен към предложението на комисията. Той смята, че няма нужда да се правят в това предложение големи изменения, но би трябвало да се вземат предвид определени административни натоварвания. Тук административната система би трябвало да се опрости. Номер 6 се занимава именно с това предложение. Тъй като този документ не съдържа противоречия, има някои предложения от страна на съвета. И господин Каза с интерес очаква вашите предложения. Благодаря ви. И искам да кажа още следното. Миналия път говорих от името на госпожа Люлинг. Доклада от името на комисията не осветлява някои определени въпроси и аз се оказах в ситуацията, че трябваше да говоря директно с комисара – и предадох е, въпросите от, госп... от името на госпожа Люлинг на комисаря. Надявам се това да не се случи сега. Благодаря. Господин Козес, чудесно е, че сте такъв успешен представител на нашите колеги. А сега от името на социалистите господин Людвигсон получава думата. Той говори от името на госпожа Ферейра. Да, аз ще говоря от името на господин Людвигсен. Той не е тук днес. Най-напред. Това важно предложение би трябвало да бъде приветствано. Борбата с измамите на ДДС е много важна. Този текст има съществена добавена стойност. Механизмът за бързо развитие ще е първата стъпка в, по пътя към борбата срещу измамите с ТТС. Вижда се, че понякога реакцията срещу тези измами не е достатъчно навременна и бърза. Господин Лодвиксен с, с приветства предложението на господин Каза и ще продължи конструктивно да сътрудничи на господин Каза. Господин Лудвиксен казва, че има някои отворени въпроси. В предложението комисията не е стигнала до края, не е извървяла целия път. Би трябвало да има някои предложения за изменение най-напред. Механизма за самоназчисление е е, един от механизмите в началната фаза, но това, с, това, с този механизъм не бива да се изчерпва всичко. Трябва да има по-ясен план за допълнителни инструменти и то в течение на следващите години. Комисията трябва да има да направи ясна оценка за ангажиментите на държавите членки и постепенно да разшири обхвата на механизма. На второ място, предложението не е много а, разумно формулирано по отношение на координирането на действията между държавите членки. А това е изключително важно, когато става дума за различните системи на ДДС. Ако искаме механизма да работи, трябва да има една по-добра координация, по-добра връзка между държавите членки, каква, как те правят облагането с ДДС. Освен това, необходима е повече прозрачност на третирането на държавите членки от страна на комисията. Сътрудничество и адаптация на механизма са от съществено значение в началната фаза. Комисията би трябвало да направи допълнителни предложения в, в скоро време. По отношение на усилията на господин Каза, а би трябвало да има определен прак, който да се обмисли много внимателно. Какво имам предвид? Механизма за бързо развитие трябва да се използва само в определени случаи, но държавите членки трябва да действат превентивно, така че да се предотвратят загуби от ДДС в бъдеще, а, а не да се, на, на, да се реагира само когато се понесат загубите. Освен това, би трябвало да има по-ясна формулировка за ресурсите и административния капацитет. Механизма ще може да работи правилно, само ако комисията през цялото време следи развитието на процеса. Ресурсите от страна на комисията трябва да са адекватни, контрола трябва да продължи, в противен случай механизма няма да заработи. Това са практическите коментари от господин Лудвиксен. Той иска да изрази своята благодарност към господин Каза за чудесния доклад и с интерес очаква бъдещото им сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Ферейра. От името на либералите, госпожа Клебър ще говори не казва, не казва председателят, няма да има изказване от страна на либералите. Господин Гиголд иска да говори. Следващият оратор. Аз ще говоря от свое име. Искам да благодаря на господин Каса за чудесната работа по този доклад. Имам два кратки коментара. Най-напред, съгласен съм за влиянието на механизма за самоначисляване. Този механизъм трябва да се използва като крайна мярка, а в, защото в крайна сметка имаме и други заложени инструменти в директивата. Е, Директ, е, държавите членки не би трябвало да прибягват директно към механизма за самоначисляване, тъй като това е наистина, би трябвало този механизъм да се е, използва само в крайни случаи. Сега точка 6. Би трябвало да има по-голяма е, по-голямо, по-задълбочено обсъждане на щетите, понесени от загуби на ДДС. А както казва и докладчикът, е, механизма за самоначисление трябва да се задейства само когато се достигне определен прак. Е, механизма за бързо реагиране трябва да подлежи на определени критерии. Няма гаранция, че е, прага ще бъде адекватно определен. Всичко зависи от е, поведението на държавите. Членките трябва да действат превентивно, за да се предотвратят щетите. Няма е, статистики, е, предварителни статистики, така че да се адаптират действията на държавите членки. Това би било предизвикателство пред тази мярка. Е, с изключение на тези два коментара, аз мога да кажа, че това е един добър доклад и с интерес очаквам бъдещото си сътрудничество с Дейвид. Благодаря, господин Фокс. Сега давам думата на госпожа Клевър. Е, Това го правя. И, и аз ще говоря от свое име. Uh, uh, искам да благодаря на докладчика. Мисля, че доклада е наистина добър. Аз подготвям доклад също относно данъчните нарушения и данъчните измами, който ще бъде готов през едните седмици. Този доклад е реакция на обещанията на комисията да предприеме стъпки за борба с данъчните нарушения и, и измами. Така че това е част от тези мерки, този механизъм за бърза реакция за предотвратяване на измамите с ДДС. Във всеки случай Инициативата на комисията трябва да бъде приветствана. Просто ще повторя това, което казах, казах колегите. А именно, че е, е необходимо отиване отвъд този механизъм за бърза реакция. Необходимо не е много повече от този механизъм, дори в краткосрочен план. И не мога да го повторя достатъчен брой пъти. Един трилиона евро е дългора горе загубата от тези данъчни измами. Това ощетява страните членки по един неприемлив начин. Господин Каза се опитва да наложи някои конкретни дефиниции. Това е една от основните характеристики на този доклад. Въпреки това, аз мисля, че ние трябва да бъдем много внимателни, когато обсъждаме дефиниции бихме могли да включим някои разпоредби още в дефиницията на понятието измама и да напомня, че задачата на механизма за бърза реакция е да се разрушат схемите за данъчни измами, които излизат извън рамките на отделните страни и членки. Така че е много важна координацията между страните членки, също така и прозрачните действия от страна на комисията. Трябва да постигнем повече яснота по тези въпроси. Още веднъж благодаря на господин Канза. Е, с е, нетърпение очаквам сътрудничеството, което ни предстои във връзка с измененията. Благодаря, госпожо Плева, казва председателя. Давам думата на... Желая ли някой да вземе думата? Нямам препоръки, казва следващия оратор. Нямам препоръки по този доклад. Председателя, благодаря. Давам а, сега думата на господин Рапони от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика господин Каза за това, че подкрепя предложението на комисията. Имам няколко коментара във връзка с измененията. Разбира се, тук става дума за една бърза реакция, предвидена за спешни случаи. Не става дума за някакъв механизъм, който трябва стандартно и постоянно да се а, прилага. Става дума за механизъм, който ще действа в определени случаи. В а, миналото, а, само във връзка с сертификатите за търговия с въглеродни емисии, загубите възлизаха на 5 милиарда. Стопанските субекти се оплакаха от мерките, които ние е, взехме, от мерката за, бърза, за бързо адаптиране, но тежестта върху тях е, не е кой знае колко голям. А, е, сега, относно дефиницията какво означава масирана измама. Вярно е, че докладчика наистина прави опит за такава дефиниция, опитва се да даде проценти за приходите. Комисията не го прави, защото е много трудно да се дефинира какво какво означава внезапно и масирана данъчна измама, затова оставяме нещата гъвкави. Тоест остава на страните членки да решат кога да поискат прилагане на този механизъм за бърза е, реакция. Важно е обаче, че този механизъм ще се прилага само в спешни случаи. Важно е също така да се вземат и превентивни мерки, а не само да се реагира бързо вече на съществуваща измама, а да се реагира и в случаите, когато съществува риск от а, е, извършване на данъчни измами. Комисията, както и вие, сте на мнение, че имаме нужда от координирани мерки а, е, между страните членки и за това а, е, и самият комисар обещава, че комисията ще излезе с конкретен план за действие до края на годината. Entre les États membres. La Commission ne peut, la, ne peut agir. Е, много неща зависят от сътрудничеството между страните членки. Те трябва да са за това сътрудничество. Комисията може да е, играе ролята единствено на координатор. Толкова от мен на първо време. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия. Господин Гозес има думата. Благодаря, господин председател. Записах си всичко, което беше казано и което е важно за Дейвид. Коментарите бяха много конструктивни и вървят всички дълборо в една посока. Е, Дейвид е, невероятно ще реагира на е, казаното в дискусията и ще предложи изменения Председателя, благодаря господин Гузенс. Е, крайният срок за внасяне на измененията е 5 е, декември. На 22 януари ще бъде гласуването е, в комисията. На 1 февруари 2013 се предвижда доклад да се гласува на пленарно заседание. Минаваме към следващата точка от е, е, дневния ред. Засилено сътрудничество в областта на облагането на финансовите операции. Госпожа Подимата докладчика не е тук, така че какво ще правим? Няма докладчици сянка също така. Пет минути да прекъснем. Добре. Ето е госпожа Подимат. Вас чакаме, госпожа Подимат. So if you agree, we are gonna wait for a few minutes, five minutes. Ще изчакаме пет минутки, за да дадем възможност на докладчика да се настани. Една минута иска докладчика. Доста бързо обсъдихме предната точка и, и имаме няколко минутки да изчакаме останалите докладчици. we continue and I give the floor to... И така, започваме работа по точката засилено сътрудничество в областта на влагането на финансови сделки. Госпожа Подимата има думата. Благодаря. И така, дискутирахме измененията, които са предложени относно засиленото сътрудничество в областта на ДФС. Бих искала да информирам всички за следното. Първо, позволете да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивната работа и подхода, около който се обединихме още в самото начало – ние искаме да направим оценка на реалните условия относно изпълнението на условията за засилено сътрудничество и по същество следва дискутирането на предложенията. Това, разбира се, ще стане след като комисията предложи обновеното предложение, така че позволявам си да благодаря на колегите докладчици в сянка, както и на останалите колеги. 28 изменения получихме. Две компромисни изменения съм предложила, искам да ви информирам тясно свързани с процедурите относно засиленото сътрудничество, но не и по същество по ДФС. Както казах, тази задача ни предстои сега. Първия компромис преповтаря факта, че ДФС ще постигне заложените си цели, ако се въведе на глобално ниво. Европейския съюз трябва да има водеща роля относно постигане споразумение именно за това глобално ниво. Освен това подчертаваме, че държавите членки трябва да изпълнят въвеждането в сила на ДФС и засилено сътрудничество с тази област, като поставят началото и дадат пример за всички останали, така че според нас ние ще дадем един пример за въвеждане на ДФС на глобално ниво. На второ място призоваваме комисията да завърши своето, своята оценка за въздействието, като а, знаем, че в е, малък брой държави членки се извършва подобно въздействие, за да може в крайна сметка, като се анализира въздействието, да може да се направят необходимите корекции в предложението. Трето изменение на госпожа Люлин и господин Балц, изменение пето господа Люлин, 12 също на госпожа Люлин и 13 на госпожа Матиас и господин Клуте са включени в предложението на първото компромисно предложение за глобално ниво на ДФС, а по отношение допълване на първоначалното, първоначалната оценка на въздействието сме използвали предложенията, направени от госпожа Люлин. Искам да добавя също така, че Европейската комисия вече работи по отношение допълване на първоначалната, първоначалната оценка на въздействие на ДФС върху държавите членки, които участват и които не участват в начинанието. Може да се добави в този контекст, че е странно, че неучастващите държави членки по-горещо се вълнуват от въвеждането на ДФС, отколкото участващите в предложението държави членки. По отношение на останалите изменения, които са предложени, някои от тях повтарят позицията на парламента, възприята миналия месец, например четвърто на госпожа Туринен и 15 на госпожа Матиес и господин Клюте и двете изменения са насочени към едно и също и са в съответствие с нашия доклад, прият без месец май. Мисля, че трябва да ги подкрепим. Не е изненада, че има, разбира се, изменения насочени срещу приемането на засиленото сътрудничество, основано господин Хохмар и господин Шмидт, колегите ни от Швеция. Искам да повторя, освен това, че опонентите на ДФС вероятно ще бъдат облегчени, когато е, засиленото сътрудничество влезе в сила. Поне е, всичко ще бъде в съответствие с нашите аргументи, които предложихме по-рано тази година, а именно, че ДФС крайна сметка ще може да се възползва от тези компоненти, които до сега не са покрити и не попадат в обхватното и поле от бъдещото развитие. Сега има различен мотив. ДФС може би ще бъде толкова успешно начинание, че ще има въздействие върху неучастващите държави членки. Отново бих желала накрая горещо да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивния подход, който възприеха. Позволете лично да благодаря на госпожа Люлинг за това, че възприе този конструктивен подход. Много е ясно, че нашите лични позиции не са еднакви, е но госпожа Люлин действа именно по този начин, като представител на НП и предложи съответно своите предложения. И така, надявам се, че ще продължим с успех консенсусната процедура, така че да можем да започнем дискусия по същество на проблемите за ДФС. И се надявам, че следващия дебат ще бъде още по-вълнуващ за всички нас. Благодаря, председателя. Благодаря госпожо Полимата. Сега давам думата на вас, уважаема госпожа Люлин. Благодаря, господин председател. Ще започна с следното. Тъй като аз и много други членове на комисията уча... отсъстваха поради професионални и служебни причини, разбира се, преди няколко седмици, сега наистина изключително много се радвам, че можем да дискутираме предложените изменения за засиленото сътрудничество по ДФС. Зная, че ни притиска времето, но въпреки всичко дебата е много важен. Ясно трябва да съзнаваме за какво става въпрос, какво е заложено тук, въпреки убежденията на някои хора. Миналия път разговарях с а, мой любим координатор и подчертах идеята на цялата тази процедура не следва да стартира отново дебат за плюсовете и минусите на пакта за финансова стабилност а, за ДФС всъщност. Повечето колеги като че ли не осъзнава това. Но ние трябва да проумеем какво е основополагащото в съображенията, така че да можем да стигнем до морална позиция Не мисля, че подобни съждения следва да бъдат включени в доклада сега. Трябва да говорим за потенциалните последствия от засиленото сътрудничество в Европейския съюз, начина по който действа и функционира единия пазар и държавите членки, потенциално които ще участват в схемата и които няма. И толкова. Така че един от важните елементи, които искам да подчертая – е свързан с онежи държави членки, които може би ще се въздържат. Върху тях също ще има въздействие. Комисията съвсем ясно заяви и в своето предложение а, ще се основава на основно предложението си от 2011 година. Това предложение, този проект включва много широка дефиниция за а, извън териториалност. Идеята е да се предотврати възможността за измами в областта на ДФС. Очевидно това определение е съотносимо в рамките на Европейския съюз. Така че всъщност въпросът ми е какъв ще бъде принципа, какво ще бъде дефиницията за тази извънтериториалност. И това ще зависи от е, хода на преговорите по проекта. Мисля, че би могло да бъде доста сложно, но не трябва да допускаме, че само нези държави членки, които доброволно е, заявяват желанието си за засилено сътрудничество, ще бъдат повлияни. Това не е вярно. Ако една финансова институция, която не е част от засиленото сътрудничество по тази процедура, участва в финансова сделка, по отношение на държавчени книжа, например, с държава членка, която участва в засиленото сътрудничество, тогава естествено, че се предполага, че ще се наложи данъка. Особено ако сделката се извършва именно в този план от самата институция. Така че много честно трябва да подходим по този въпрос. И съжалявам, че искането за засилено сътрудничество бе придружено от един предварително а, редактиран, създаден текст с а, идеи а, за какво става въпрос, какво се предлага. И а, е, мисля, че ако имаше такъв списък, ако беше предложен такъв списък, може би щяхме по-добре да проумеем предложението. И а, е, някои като че ли създават е, една мистериозност около предложението и в крайна сметка можем да се окажем много неприятно изненадани в последствие. Така че аз не непременно съм против. Разбира се, ще приема а, становището на мнозинството. Несъмнено ще постъпя по този начин, но важно е нашата комисия да вложи много усилия в тази работа по проекта и освен това трябва да изискаме от комисията всяко предложение да бъде придружено с много задълбочен анализ на въздействието върху единия пазар и държавите членки. Както каза и до госпожа докладчика, съгласна съм с двата предложени компромиса които тя е изменила въз основа на моите предложения за изменения. Приемам това, но е много важно да разберем а, какво се крие тук. Не бива да подценяваме въздействието на засиленото сътрудничество върху държавите, които са в него и извън него. Да не забравяме за този момент. Така че компромисните изменения са а, приемливи. Вярваме, че ДФС ще постигне целите си, ако се въведе на глобалната сцена. Мисля, че всички сме убедени в това. Обаче, що се отнася до въздействието му, дали ще е положително или негативно, ами това не го знаем още. Често а, чуваме хората да цитират шведски опит – така че разбирам основанията на шведските колеги, които възприеха този подход и въведаха ДФС, е, е, е, които постигнаха голям успех всъщност в решението си по отношение на ДФС. Разбирам, че ДФС няма голям успех в Лондон. Тези финансови сделки, всъщност, които бяха сключени в Лондон, никога не бяха върнати обратно в Швеция. Така че разбирам, чакам плюсовете и миновете. Благодаря, госпожа Люлин. Сега от докладчетите в сянка, господин Клин най-напред. Äh, Благодаря. Госпожа Моза е в Каталония. И в Каталония имаше избори, както знаем така че тя все още е в своя избирателен район и присъства на броенето на гласовете, не може да е тук. Нямам писмени указания от колегата. Ще импровизирам. Трябва да кажа следното. Най-напред. Тази тема за финансовите сделки и данъка върху тях е много стара тема. Вече от години говорим по нея. И хубавите неща стават бавно, както се казва. И дано наистина това е така, дано резултатът е положителен. Комисията, това, което предлага комисията, според мен е нещо много положително. Това е една разумна концепция и ако се приложи така, както е замислена, също да се приложи и принципа на место, местонахождение, т.е. дори когато сделките се сключват извън Европейския съюз, т.е. пак да бъдат обложени, то тогава това би било нещо много положително. Т.е. принципът трябва да бъде облагане на източника. Това е принципът, който показва добри резултати. Но оказва се, че държавите членки имат големи резерви, колебливи са и принципът, който предлага комисията, не, не се радва на голямо одобрение. Държавите членки биха искали да го ограничат върху един нормален данък върху борсата и върху акциите. Това според мен не би това беше според мен и грешката на моите е, на нашите шведски колеги от Алте, господин Шмидт, какво се случи там. И това, и това ще се случи, ако въведем ДФС в евро, еврозоната. Е, Швеция не приложи данъка върху финансовите сделки, така както го предлага е, концепцията, извинявайте, комисията, концепцията беше съвсем различна. Аз се съмнявам, че това, което става от, начално, първоначалното предложение е разумно. Най-напред първо е, в е, тази система се включват само някои страни, 11 или 13, но всяка от тях си има определена концепция. Е, французите казват, от 1 август имаме вече такъв подобен данък върху френските акции. Това е нашия данък върху финансовите сделки, но това не е така. Ако ние не сме съгласни, да се модифицират тези въведени данъци и да, се, да им се разшири обхвата, то тогава тези 11, 12, 13 страни ще имат много големи различия в рамките си на засиленото сътрудничество. И вместо да сплотим Европа, тогава допълнително ще имаме една, едно контрапродуктивно разделение. На второ място, от страните, които искат да си сътрудничат, те не си сътрудничат, защото това е справедливо и искат финансовия сектор да стане по-справедлив и да накарат финансовия сектор да плати за кризата, която предизвика. Те просто искат да, да събират повече данъци и според тях това е една нова възможност. Всички знаем, че някои от тях са свръхзадлъжнели и всяко средство за тях е оправдано да събират повече данъци. За това се присъединяват към това предложение, без всъщност да разберат същинската цел на предложението, а именно облегчение на малкия човек и справедливо разпределение, разпределение на щетите от финансовата криза. Е, мисля, че госпожа Люлинг има право. Така модифицирания данък ще има въздействие върху държавите, които са обхванати от сътрудничеството и върху останалите държави, но аз съм резервиран. Защото а, когато се казва, че данъка не може да бъде въведен от 2016 година, мисля, че неговото въздействие все повече ще отслава. И на последно място, за мен не е ясно, а как парите ще се превеждат? Защото много страни, които не са обхванати от сътрудничеството, но а, които би трябвало да облагат сделките според принципа на облагане на източника, как тогава те ще превеждат парите, ние нямаме инструмент да ги накараме да сторят това. И за това аз съм малко резервиран към цялата така формулирана система. Благодаря, господин Клин. Аз ще дам сега думата на следващия оратор от името на зелените. Благодаря. Най-напред благодаря на, на докладчика за това, че той е много ясен във формулировките си. Това е много важно за цялостната процедура, трябва ни съгласие. Съгласие по същество. Това е ясно. Това е политическо предложение и ние може да говорим по същество, но съгласието на политическо равнище е много важно. Може Алда и НП заявиха своите опасения, а именно дали Европейския парламент може да спре 11 държави и членки да се присъединят в сътрудничеството. Те знаят какви са последствията. И също така, що се отнася до страните извън сътрудничеството, финансовите министри могат да преценят какви са последствията за тях. Тоест, ние сме в ситуацията, където парламента би могъл да се намеси и да има нещо против. Мисля, че това не би трябвало да се случва. Не мога да си представя това да се случи. Каква би, ситуация би била? Е, каква би била ситуацията, ако парламента не иска да одобри дадено, дадена ситуация, когато съвета го одобрява? Просто искам да е, ви обърна внимание на факта, че това не е нашата задача. Не бива да забавяме процедурата. Е, нека страните, които искат да си сътрудничат, да го сторят. Сега по същество. Имам тук няколко коментар. На първо място. За вътрешния пазар. Госпожа Люлинг и господин, господин Клинт споменаха, че може да има последствия за държавите извън сътрудничеството и може да има последствия за вътрешния пазар. Ключова дума е фрагментацията. Фрагментация имаме и в момента, но не се знае дали това предложение няма да предизвика допълнителна фрагментация. Ако въведем някакъв вид данък върху финансовите транзакции, а то тогава този данък ще се прилага в 11 държави членки, но другите няма да го въвеждат и това ще доведе до допълнителна фрагментация на пазара. А имаме вече такава. Така и така. На второ място. Страните извън сътрудничеството, те трябва да решат какво да правят. Но когато говорихме преди, когато провеждахме предишните дебати, заключихме, че че този е, данък би бил добре, добър и положителен за целия Европейския съюз и за трети страни. В момента логиката обаче е обърната и аз не я разбирам. Сега за Швеция. Е, естествено, може би е, данъка в Швеция бе приложен не добре. Дизайна на този данък не беше добър, не беше обмислен. Добре, съжалявам за шведските колеги, но беше много лесно да се огрият данъци и това нанесе големи щети на шведското общество. За това е важно, когато се въвеждат такива данници, да се проектират те много разумно, много обмислено както предложи парламента, да се въведе трябва принципа на облагане на източника. Това би укрепило предложението. И накрая, може би тук трябва да отпуснем малко идеологическия дебат и да се застъпим повече е, като парламент в целия процес. Ще имаме възможност да говорим по съществото на предложението, когато съвета започне преговорите по него, но най-напред би трябвало да сме съгласни за процедурата, а не да се опитваме да я забавяме, защото е хубаво нещата в данъчната област в Европейския съюз да се раздвижат. Благодаря. От именно, името на екаре господин Стракия. Естрея. Аз по принцип говоря английски в, това, в тази комисия, но тъй като този въпрос е много особен, Аз, съм, аз се опасявам, ако по този въпрос говоря на английски и то от името на ЕКАРЕ, бих функционирал като представител на Лондон. Ето за това а, ще говоря на собствения си език. За да докаже, че тук има представители на други държави, които смятат, че ДФС е, меко казано, доста противоречив данък. Ние не сме излезли с някакви предложения, затова няма да говоря дълго, но имам няколко коментара въпреки това. Госпожа Тюринен, тя предлага да не, зас да не провеждаме дебата на идеологическа основа. Това е правилно, но когато говорим за данъци и въвеждане на нови данъци, ние не може да прескочим този елемент. Защото някои е, колеги смятат, че трябва да има нови данъци, други смятат, че не бива. Това е на първо място. На второ място – аз не се застъпвам за интересите на банките и на финансовите институции, изобщо не. Но много лесно е да се каже, че банките са само и главно виновни за е, всичките ни проблеми, проблемите на економиката. И това би било много лесно. Но това, мисля, че би било прекалено опростенческо. Не само банките са виновни. Не може само тях да ги наказваме. Затова, може би, не бива само тях да подлагаме на данъци. Цялата ситуация, според нас, е много по-сложна. Не става дума само за лошото управление на някои банки. Става дума и за нови ресурси, Тези финансови ресурси са отклонени от чобовете на денакоплатците, както каза Никсън някога. Няма пари, които ти падат в скута просто е и така от небето. Ние не смятаме, че данъка върху финансовите сделки ще има успех на глобално равнище. И смятаме, че ако този данък се въведе в рамките на Европейския съюз, би имал лошо въздействие върху, европейско, върху економическото развитие. Този въпрос, както разбирам, се задава И има опасение сред нашите колеги именно в тази посока. Накрая, нашата позиция се доближава до становището на някои колеги, например това на господин Хакмар, господин Шмидт, е, колегата Клинт също изрази подобно, сходно на нашето мнение – Въпреки това, ние вероятно ще гласуваме против предложението, но е, вероятно не всички колеги ще гласуват против. Господин Клоте има думата. Е, я, ich muss е, meine Kollegin entschuldigen. Искам да извиня моя колега, който моята колежка, която днес не може да присъства, тя ме помоли да прочета един текст от нейно име. Искам да добавя към него също така някои свои коментари. Обърна се внимание върху е, опасанията във връзка с отражението на ДФС върху економиката. Аз Люлинг също говоря за това. А, аз искам да преведа един политически, идеологически контрааргумент. А, Искаме се тези разсъждения да бъдат направени преди да се намалят заплатите в Гърция, Испания, Португалия и в Ирландия. Когато намалиха заплатите на тези хора, никой не, ги попит, никой не се попита какви ще бъдат отраженията върху економиката. ДФС е най-вероятно ще има по-малко отражение върху економиката, но дискусиите по тази тема се водят от много дълго време. Мисля, че за гражданите, които са засегнати от мерките за економии, ще бъде трудно разбираемо това, което ние говорим и правим тук. за мен това, което се каза тук е потвърждение на моето схващане, че съвета представлява основния проблем в Съюза и той слага основните спирачки. За мен е, това е една причина да, да, да твърдя, че трябва да продължим е, да мислим и по-нататък, защото можем да тълкуваме действията на съвета като тактика, тактика на протакане, която цели мерките просто да се провалят. Наша задача е ние да работим и за обикновените граждани. Не бива да пропускаме шанса, който ни се предлага тук. Сега ще ви прочета текста на Мариза на английски. Продължавам на английски. Въвеждането на ДФС е, е, е важна стъпка за съзнаването на стабилни финансови е, пазари и принос към европейската политика. Този данък ще се е, отрази добре на европейския пазар и ще спре някои негативни практики. Е, този данък е, обаче има и някои недостатъци. Е, той е твърде мек е, по отношение на дериватите, например. Независимо от това, Въвеждането на този данък в Европа а, трябва да бъде е, комбинирано с мерки за увеличаване на доходите и създаване на работни места. А, ако не се направи това, Европейския съюз ще е, пропусне шанса да е, заздрави своите финансови инструменти. Когато става дума за налагане на мерки в тежест на а, европейските граждани, някои политически сили а, са твърде а, активни. Въвеждането на ДФС ще доведе до там, че стопанските субекти ще изнесат своя бизнес към други държави и ще ощети някои държави, като например Обединеното кралство, които отдавна имат такъв е, данък. пълния потенциал и ефективността на ДФС може да се постигне едва когато той се приложи на европейско и на световно равнище. Това означава, че ДФС трябва да се въведе в всички страни членки. Приходите от него трябва да се използват за постигане на цели на Съюза. Когато всички говорят за солидарност в днешно време. Ще бъде хубаво да видим действия някой, от страна на някои политически групи. И последна препоръка бих искал да направя по препоръка латинско хаш, където се говори за засилено сътрудничество. Това засилено сътрудничество може да даде положителен пример а, за въвеждането на този данък на европейската и световната сцена. Аз не разбирам защо ние не искаме от докладчика да заличи това изменение, ако е възможно. Благодаря. Благодаря, господин Клуте. Ако никой не желая да вземе думата, ще дам думата на господин Багман от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ускорихте взимането на решението в парламента с оглед на динамичните политически събития по това досия. Комисията приветства вашите действия. Искам да направя три коментара относно скептичните коментари, които бяха направени. Комисията а, не смята, че по същество това предложение ще раздели Европа. Напротив, ще засили нейното сближаване. А, защ... Защото данъка ще се въведе за всички страни членки. Второ, а, госпожа а, Люлин говори за екстратериториалност. А, Ясно е, че финансовите институции от неучастващите страни, членки от трети държави, които се взаимодействат с, страни, с клиенти от страни въвели и ДФС, ще трябва да плащат този данък. Такъв е, е модели. Такъв е модела. по отношение на Обединеното кралство е важно с, не с какво се търгува, от тук нататък ще, ще бъде важно с кого се търгува. Относно опасенията изказани от господин Клинц, следното. Засилването е е, лесно в страните, които а, е, участват. Е, на тях може да се помогне през събирането на данъците. Ще бъде малко по-трудно в неучастващите страни членки. Аз щях да споделя, да споделя вашите опасения, ако всичко това се случваше по непрозрачен начин, за затворени врати, но днес, когато вече имаме прозрачност на пазара и допълнителни правни инструменти, инструменти, мисля, че е, е доста лесно да се разбере кой и колко трябва да плащам. Е, след това нещата зависят от данъчните власти да съберат средствата от е, длъжниците. И накрая, що се отнася до възде... оценката на въздействието, направили сме такава оценка, публикували сме на нашата интернет страница и в момента сме в процес на провеждане на допълнителен анализ на, на възможните политики, възможното въздействие. Е, провеждаме консултации с е, другите служби на комисията. Утре е, органа за оценката на въздействието ще е, може също да разгледа документа и да даде своето мнение. но наред с документа по същество ще изготвим и документ, който ще предлага допълнителна оценка на, на въздействието. Ние си вършим работата и още от сега мога да ви уверя, че съгласно до сегашните констатации няма да има отрицателно въздействие нито върху участващите, нито върху неучастващите страни членки. Благодаря, господин Бахман. А сега госпожа Подимата има думата накрая. Благодаря. Ще говоря на гръцки язик. Първо, Искам да подчертая следното. Е, благодаря най-напред за дискусията. Хубаво е, че още не в тази фаза дискусията е така активна. Е, въпреки, че моята страна е в Европейския съюз, е, важно е да се каже, че в момента сме в една криза, криза на финансите, на економиката и на доверието. Хубаво е да дадем обаче един пример, че може да действаме единно и че правим това, което мислим. В е, НП подкрепя до голям, с, мнозин, с мнозинство въвеждането на данъка върху финансовите сделки. Сигурно ще може да говорим за този данък и в бъдеще, когато особено получим едно подобрено, преработено предложение от комисията. Но винаги трябва да знаем следното. Трябва да ни, са ни, да ни е ясен обхвата на това предложение. Преди месеци се изразиха определени резерви, но се изрази и подкрепа към предложението. Естествено, всеки има право да изрази своето мнение, но най-важното е да действаме последователно. Последователност е необходима и в нашата аргументация. За тези конфликти ми е думата. Противоречията в ДФС – за тях много говорихме. Говорихме за опасността парични потоци да обегнат данъчното облагане. Тоест, те да потекат извън Европейския съюз. Но ние се занимаваме в момента главно с капиталовите потоци в Европейския съюз. Какво имам предвид? Въвеждането на един такъв данък може да отклони паричните потоци в трети страни, в области, в страни, където данъчните условия са по-благоприятни от тези в Европейския съюз. Сега в рамките на засиленото сътрудничество 11-те държави членките, имат желание да въведат този данък този аргумент вече заглъхна. Има аргумент, който се представя от не 11-те държави членки. Те казват, че има опасност от това цели институции да напуснат Европейския съюз, търговията да намале. Казва се, че съществува голяма опасност този данък да не заработи. Държавите членки, които искат да въведат ДФС в първата фаза, не могат да оценят е, заплахите и последствията в пълния им обхват – Никой не може да стори това. Държавите членки са несигурни, това е ясно, но може да се получи и така, че този данък да има огромен успех. Това е също възможно. И в крайна сметка, да се окаже, да окаже негативно въздействие върху държавите, които останат извън сътрудничество. То. Този аргумент обаче, според мен, е преувеличение. Споменавам тези неща, просто защото искам да подчертая факта, че може да имаме силни позиции против и за данъка върху финансовите сделки. Това е нормално, това е правилно. Важно е да сме обаче последователни в аргументацията си. Някои колеги не са убедени от ползите на този данък. Добре. Е, Ясно е, че ще има колеги, които ще са против. Но, както казах, има и колеги, които казват данък, след данък, след данък, както каза господин Клинт и други колеги. Е, има колеги, т.е. които казват, че се въвеждат прекалено много изисквания, прекалено много средства се отклоняват, прекалено много данъци се въвеждат и нямаме нужда от един допълнителен данък, който да отежни и без друго тежката економическа ситуация на хората. Искам в този смисъл да кажа, че това е така, но в крайна сметка и в други области наблюдаваме подобна тенденция. В областта на заетостта, в областта на економиката. В крайна дума става дума за едно справедливо разпределение на тежестите. За това говорим вече три години. Не става дума за това, че само банките са виновни за дълговата криза. бюджетите на държавите членки също имат своята, също трябва да понесат своята отговорност. През последните години имаше мерки, които струваха 3 милиарда евро. Това са разходи за кризите, кризата, това са пари, които са получени и от облагане с данъци. Економиката е ограничена, функционирането е ограничено и за това смятам, че ДФС ще допринесе за справедливото разпределение на тежестите. В заключение желая да отбележа следното. Във Франция, например, е въведен един подобен данък – който трябваше да се въведе в всичките държави членки. А сега, след като установихме, че не може да се постигне споразумение в рамките на Европейския съюз, се получи това предложение на разпокъсване на финансовия сектор. В крайна сметка, подобни мерки ще се окажат положително влияние върху финансовия пазар и върху вътрешния пазар. Не може да искаме положително въздействие върху вътрешния пазар и в същото време да запазим разделението и разпокъсването на финансовия пазар. Един данък, който да обхване всичките държави членки, би била, би била първата стъпка за едно по-добро функциониране на, на вътрешния пазар. Това, което каза и Юрген по повод на едно от предложенията за изменение. Е, бе оказан един положителен пример. Аз подкрепям изказването на Юрген, А сега за изказването на госпожа Люлинг. Положителният пример е това, което всъщност ние целим и това може да го постигнем само чрез общо съгласие. Това е моята цел и се надявам Европейския парламент да подкрепи засиленото сътрудничество. Е, благодаря, казва председателят. Госпожо Люленки, имаме съвсем малко време, ако може да бъдете кратка. Е, благодаря. Наистина съм и изненадана от наивността на комисията, която казва, че няма да има отрицателно въздействие в нито една от държавите. Но искам да кажа, че когато е, работихме по първия доклад и първия доклад е прият на госпожа Подимата с мнозинство в пленарна зала, но по този доклад говорихме за създаване на едно изключение за пенсионните фондове и аз предложих че няма да прилагаме този данък и към колективните предприятия за инвестиране в прехвърляеми ценни книжа. Сега обаче виждам, че комисията отново с този данък иска да покрие и пенсионните фондове. И задавам този въпрос. Вярно ли е? Въпрос към комисията. Така ли ще направите? Е, госпожа Люлин, е, няма, е, няма го тук представителя на комисията, така че трябва да приключим дебата днес. Okay. So, just to let you know that... Ще гласуваме утре в комисия този доклад, както знаете, и може би на пленарна зала през декемврийското заседание. И сега продължаваме към следващата точка улесняване достъпа на МСП до финансиране. Давам веднага думата на докладчика господин Филип Дебакър Алде. Благодаря, колеги. Благодаря на колегите за проявения интерес в този доклад. Благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната работа и усилия. Много изменения бяха предложени по различните теми, много интересни по своя характер. Миналата седмица работих по отношение постигане на компромисни предложения и се опитах да постигна споразумение с останалите групи. Естествено, това не беше възможно да се случи с всички изменения, но текста трябва да бъде прозрачен и разбираем. А, аз предлагам да не се включат детални предложения. Освен това, очакваме и становището на четири други комисии, затова реших да не включа теми, които са в компетентността именно на тези комисии в своето проекто предложение, защото ще се получи при покриване с тях. Бих искал предложението бъде кратко и ясно. Намерението ни е да се мотивира комисията и държавите членки бързо да направят конкретни предложения. времено искаме предприемачите да знаят, че ние в Европейския парламент искаме да се обърнем директно към проблемите, свързани с достъп до финансиране. Но знаете проблема с коледното дърво, когато се опитваме да накачим различни теми към общата дискусия така че не би трябвало Европейския парламент да подготви бюрократичен документ. Не такова е намерението ни. И сега, какви са основните аспекти от документа и компромисните изменения, които предлагам? Първо, трябва да бъде съвсем ясно, че няма едно решение подходящо за всички. Има различни МСП-та, които работят в ЕС, има регионални различия между тях и всичко това трябва да бъде отчетено. Както знаем, МСП-тата са гръбнака на европейската економика и, следователно, много внимателно трябва да подходим, за да не създадем още един пласт бюрокрация от нови правила и пречки. Но трябва да подобрим бизнес условията и това може да се направи, разбира се, с принципа първо да мислим за малките. Знаем какво се случва в финансовата криза, банките преживяват бураносни времена, но те са основния източник на финансиране за много малки и средни предприятия в Европа. Альтернативни мерки за финансиране трябва да бъдат стимулирани. Също така може да се използват, разбира се, и много спестяванията и спестовните сметки в държавите членки. Знаем, че това съществува в държавите членки. Необходимо е да има също така и данъчно стимулиране. Трябва да се изгради рамка, която да стимулира инвестирането на спестените средства именно в малки и средни предприятия и техните проекти. Освен това, трябва да говорим за професионализацията на предприемачеството. Понякога предприемачите не знаят основни аспекти на счетоводство и бизнес планиране, което много сериозно им пречи в стопанската дейност, така че трябва да направим нужното, за да увеличим познанията им. И накрая искам да спомена, че подобряването на прозрачността а, е нещо много важно. Именно защо има отхвърлен кредита и заявката за кредит, защо не може финансирането да се осъществи. Ето това е нещо много важно, което искам да бъде представено в доклада. Много организации вече приемат много позитивно доклада. Надявам се, че през Страсбург ще осигурим още една среща, която ще можем да дискутираме темата. Междувременно ще работим в тясно сътрудничество с колегите и докладчиците в Сянка, за да стигнем до съгласие. Благодаря. Благодаря, Филип. От името на НП думата има господин Хоферман. Yeah. Um, yeah. Ich, uh, möchte dem аз искам да благодаря на докладчика господин Дебакър за а, сътрудничеството от а, миналата седмица. Мисля, че компромисите, които предлагаме, се радват на добра подкрепа. А, Искам да засегна съвсем накратко онези неща, които за нас са е, особено е, важни и които са взети предвид е, в е, компромисите. Колегата вече засегна въпроса за отношенията между банките и малките и средни предприятия. Мисля, че има нужда от още прозрачност в това отношение. ние още веднъж обръщаме внимание на това, че както банките, така и малките и средни предприятия са частни субекти и за това отхвърляме всякакви е, разпоредби, вменяващи на банките задължения да отпускат кредити. Мисля, че това решение трябва да е, бъде взето от банките. обръщаме внимание и на това, че кризата, в която се намираме, особено в някои страни членки, е, се отразява значително върху отпускането на кредите. Много говорим за а, нарастването на държавния дълг, но не говорим достатъчно за нарастването на а, а, задлъжнилостта между фирмите. И това води до изкривяване на вътрешния пазар, особено в граничните райони. Граничните райони особено силно страдат от това, че в различните държави е, лихвите върху кредитите са различни. Следваща е, важен въпрос, с който според мен ще се занимаваме често за в бъдеще. Е, е, е регулирането в, на банковия сектор, най-вече по отношение на кредитите за малки и средни предприятия. говоря най-вече за директивата за капиталовите изисквания. и изискването да се знае откъде идват средствата, това изискване ще доведе до намаляване на средствата за кредитиране на малките и средни предприятия. Ето тези неща искаме да намерят отражение в доклада и още едно последно нещо, което е много важно за мен. Това е въпроса за гаранционната платформа. Този въпрос е много важен за държавата, от която съм аз, Италия. Важно е в е, да, да има а, такива гаранционни платформи за малки и средни предприятия. Такива платформи съществуват, те работят добре а, и а, те доста подобряват положението на малките и средни предприятия по отношение на а, кредитирането. Мисля, че е, на европейско равнище трябва да помислим върху това дали да не се създадат такива гаранционни платформи. Създаването на такива платформи би било много, много важно и ще създаде нови възможности пред малките и средни предприятия, тъй като за тях обикновено е трудно да предоставят исканите гаранции. Още едно последно нещо, което все още не е намерило отражение в компромисите, но мисля, че трябва да го отбележим в доклада. То е е свързано с альтернативното финансиране, альтернативите на класическия банков кредит. Извън Европейския съюз, например в Съединените щати, на пазарите на акции също има механизми за активизиране на малките и средни предприятия. Мисля, че ние в Европа също трябва да проучим дали това не е друга форма за финансиране, например, чрез акции. Да изработим едно такова решение, подходящо за малки и средни предприятия и то ще бъде альтернатива на класическото банково кредитиране. Но повтарям още веднъж, компромисите, които постигнахме, вървят в правилната посока и ще получат подкрепата на моята политическа група. Благодаря господин Дофман. Давам думата на госпожа Клевер. Токrat v slovenščini. Jaz bi se želela Благодаря. Тази път ще говоря на словенски. Позволете да благодаря на докладчика за подготвения доклад и за отличното сътрудничество, на което се радвахме до сега по време на подготовката на всички компромиси. И мисля, че всичко това допринесе до укрепване и усъвършенстване на доклада. Много добре съзнаваме какви са евентуалните последици в промяната в законодателната база и функционирането на европейските структури, що се отнася до МСП трябва да подкрепим принципа за подаване на ръка на малките и средни предприятия в а, техен интерес, но същевременно не бива да забравяме, че когато упростяваме процедурите, трябва да имаме предвид, че е необходимо да защитим работниците. Трябва да не пропускаме въпросите, свързани с е, е, здравословни условия на труд, например. Благодаря на докладчика и по отношение на казаното за банките, различните финансови схеми. Ние всички сме съгласни, че това са важни въпроси в днешно време. Освен това, искам да подчертая, че групите малки и средни предприятия в държавите членки са много различни в Европейския съюз. Не можем да говорим за хомогенна прослойка или група. Следователно трябва да се разработят и различни политики. Когато говорим за е, социално предприемачество, например, трябва е, да обърнем по-голямо внимание на този е, растящ сектор в Европа, вече представлява 10% в ЕС и е важен работодател, освен това. Така че трябва да внимаваме, когато предоставяме възможност за финансиране на малките и средни предприятия в бъдеще. Е, необходимо да се укрепва този процес, но се радвам, че наистина работим в сътрудничество с е, е, докладчика. Благодаря. Господин Филип Ламбер, от зелените не го виждам в залата. Тогава давам на господин Камал от името на ЕКРА. Благодаря. Първо, благодаря на докладчика и на останалите докладчици в Сянка за отличното сътрудничество. Благодаря и за скоростта, е, с която докладчика предложи компромисни решения. Това е един модел на ефективна работа. Да, разбираме, че МСП не са хомогени в ЕСА. Бяхме шокирани по-рано от дебата по отношение именно на тези пропуски в миналите ни дебати, а именно не обръщахме достатъчно внимание на тяхното многообразие. Много са различни и самите те като група в сравнение с големите компании. Например, аз лично а, имах големи затруднения наистина от самонет да стана а, управляващ малко предприятие в своята история. Сега по отношение на глобалната верига на доставките, много често оставаме изключени като представители на МСП, но важно е как ще помогнем на тези, които са на най-низкото ниво, предприемачите. Има прекрасни примери за такива успешни стопански е, дейци, които обаче стартират с много малка сума, да речем 50 британски паунда. Има прекрасен пример за една госпожа, например, самотна майка, взима 10 е, паунда найем и прави е, сумоса, за, за, за да се приготви вечерята. Следователно обаче, в последствие тя а, увеличава своята а, дейност и а, в крайна сметка започнала да произвежда много такава индийска храда. А, друг пример мога да дам също така за млади а, а, де, младежи, които са започнали с съвсем малка сума и в последствие се е от тяхната стопанска дейност. Искам да ви кажа, че понякога малко пари могат много да помогнат. И в моя избирателен район именно на това обръщаме внимание, как с малко средства можем да помогнем на хората, но и да дадем съответно съвет какво да правят с 50 или 100 паунда или евро. Много важно е да се работи и с образователния сектор в тази насока и с осъделни хора. Но да не забравяме, че много хора също биха били съгласни сами да предоставят средства. Трябва да работим именно в тази насока, не само с банките. Например, kva.org е, е една възможност. В цял свят може да се е, изпраща средства в Унганда, в Канада, просто за 25 долара на един човек – и тогава вече парите могат да се увеличат, защото става въпрос за а, взимане на кредит в цял свят и тези 25 долара могат да станат 1000 и така нататък. Има много какво може да се направи в тази насока и трябва да видим каква е нашата роля в тази област. Може би можем да говорим за това, а пък може и да попречим с приказките си. Не знае, във всеки случай трябва да дадем възможност на системата за альтернативно финансиране да се разширява. Говорихме за малки и средни предприятия. Но едно от притесненията е свързано с регламента за рисковия капитал. От една страна говорим, нека да имат по-голям достъп до финансиране, но голяма част от финансирането е именно този рисков капитал и въпросът е свързан с данъците. Да, разбирам, че данъците са много важен въпрос и тук наистина се открива дебат а, в тази област. Но да не забравяме значимостта на проблема. Комисията каза, че ще разгледа подробно този въпрос за въздействието. Наистина, но не трябва да се задържа достъпа на МСП до рисковия капитал, така че аз ще устоявам тази възможност. Нека да отключим тази възможност за тях и така ще можем да разработим един модел на работа с рисковия капитал в ЕСА. Харесва ми то на, на компромисните споразумения, начина по който работим между групите. Мисля, че успяхме да постигнем голям консенсус. Благодаря. Благодаря, господин Камал. Не виждам нито господин Клюте, но ще дам думата сега на вас. Дали искате думата? Господин Бакер, да, благодаря. Работихме много през последните дни и седмици. Сега позволете няколко бележки. Напълно съм съгласен с казаното по отношение альтернативното финансиране. Обеден съм, че тук в Европа прекалено много зависим от банковата система. И така е, въпросът свързан с фондовите борси и капиталовите инструменти, трябва да бъдат разгледани много по-подробно по, във връзка с темата финансиране на малки и средни предприятия. Знае, че за момента те нямат достъп до този а, кредитен инструмент. Друго нещо, което според мен е много важно, е а, трансфера на знанието и познанията. Трябва да се подпомогне този процес, може би европейските институции, може би комисията. Не само да изградим помощ по въща на финансирането, но нека да има помощ и за, по отношение изграждането, написването на бизнес планове, например. По-нататък за рисковия капитал аз бях докладчик по регламента и колкото по-бързо се се деблокира достъпа и развитието на този процес е, и дебата продължи толкова по-добре за нас, но и за предприемачите, които с жив интерес очакват е, достъп до подобно финансиране. Така че да може да е, се деблокира този файл, то това досие ще бъде много важно усилие от наша страна. Отчитам казаното от колегите и с интерес очаквам и следващите ни дебати и се надявам, че ще продължим да подготвяме нови компромиси. Благодаря. Благодаря, господин Дебакър. Сега сме в края на заседанието. Трябва да обявим нещо. Гласуването в комисията на 17-18 декември, а в пленарна зала по време на февруарското заседание се назначаваме, че ще бъде внесено за гласуване по доклада. Ще започнем днес след обяд в 3 часа. Благодаря за работата ви до сега.